Имам няколко съобщения в края. Получих позицията на съвета след първо четене, както и позицията на Европейската комисия. Те ще бъдат включени в протокола на това заседание. Дава се 3-месечен период на парламента, който започва да тече от утре, т.е. 21 януари 2011 година. Протоколът от